Okay. Thank you very much. Uh... Добро утро. Благодаря на всички за присъствието на това извънредно заседание. Трябва да приемем първодневния ред. Няма възражения. Приема се за приятел. Две съобщения на председателя. Първо, нов срок за внасяне на измененията за проекто доклада за програма на Съюзата в подкрепа на конкретни дейности в областта на финансовата отчетност и одит за периода 2014-2020. Докладчик е господин Столоян, който предлага удължаване на срока. Новия срок за внасяне на изменения е 10 юни 5 часа и ще ви бъде предоставена актуализирана програма. Все още чакаме да дойде господин Асмусен, но решихме да започнем с доклада на комисаря, за да не губим време и се надяваме, че докато стигнем до въпросите, той ще е пристигнал. След малко ще ни кажат кога ще дойде. Добре дошъл, господин комисар, на това заседание. Това е първото заседание с тройката или поне две трети от тройката, така както предвижда двупакетът. Мисля, че малко изпреварваме датата. Днес ще говорим за Кипър на бъдещите заседания може би ще обърнем внимание на други страни, но е възможно да бъдат и от по-общ характер. Възнамеряваме да продължим с тези срещи, за да хвърлим светлина върху процесите и методологията от по-общ характер, така че гражданите да разберат как се взимат решенията. Много ми е приятно, че въпросите, които обявих вчера в присъствието на господин Дейзълбум, е, те бяха изпратени на всички. Въпросите получих отговор от комисаря и от ЕЦБ. Получих, с нощи изпратих тези отговори. Вътре се съдържа интересна информация. Все още очаквам информация за общата публикация. Става дума за общ отговор на комисията и ЕЦБ, макар че има и други въпроси, като спешна помощ за ликвидност, по които за които отговор ще дава отговорната институция. Но общо взето отговорът е съвместен. Благодаря ви за това и мисля, че а, някои от нашите а, въпроси намериха отговор. Okay. We, we thought you'd get here by the time I'd finished the announcement, so uh, uh, that, that's fine. Сигурна бях, че ще пристигнете, докато приключа с съобщенията. Добре е дошъл в е, качеството ви на представител на тройката, на това здание, на което ще си говорим за Кипър. Първо ще дам думата на Оли Рен, след това на господин Асмусен след това а, няколко 5-минутни блока за въпроси и отговора, тъй като, задават, тъй като ще задавате въпросите си към двама а, гости. Бъдете разумни. Ако въпросът ви продължава 4 минути и половина, няма да получите отговори. И така, всеки блок е 5 минути. Ако вие говорите 4 минути и половина, отговорът ще бъде половин минута. Спазвайте правилата в интерес на останалите. И така, господин комисар, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, благодаря за възможността да обсъдим програмата за економическа помощ за Кипър с вас изпратихме устни, писмени отговори на вашите въпроси. Вие можете да ги видите. След като бе постигнато споразумение е, по програмата през март, е, първата отпускане на помощ се очаква да се случи в средата на май. Т.е. след няколко дни, което ще даде възможност на Кипър да избегне едно неконтролирано необслужване на дълговете си, което би имало драматични последици за кипърския народ. Ключовите въпроси в момента са защо се озова Кипър в толкова тежко финансово положение да се наложи да иска програма за помощ. И защо се наложи да изминат 9 месеца, откакто бе отправена молбата, за, докато се постигне съгласие по програмата. И какви са ключовите елементи от програмата в помощ на Кипър? Факт е, е, че проблемите на Кипър се натрупаха с годините. Първоначално в корените беше прекомерно големия банков сектор, който привличаше чужди вносители с много благоприятни условия. Проблемите на банките се отъжниха от лоши практики на управление на риска, липса на адекватни е, контрол и надзор – и като най-големите банки натрупаха много големи е, рискове. Комисията предупреди е, Кипър за натрупащите се проблеми достатъчно рано. Имаше предупреждения, съвети за справяне с банковите проблеми, съответните економически и е, финансови дисбаланси по време на препоръките за първия европейски семестър или полугодия от юни 2011. След това през ноември 2011 ние оповестихме на кипърските власти, че програмата за финансова помощ няма да може да бъде избегната, освен ако не се е, решат незабавно вече продължаващите економически проблеми. И с течение на времето Кипър поиска финансова помощ, но това стана едва през юни 2012 година, т.е. миналата година. Действително е много неприятно това, че Кипър прекара повече от половин година в размисъл дали да, да, да оцени тежестта на ситуацията и факта, че неговия бизнес модел не е устойчив. Също така още 9 месеца е, изминаха, което също беше много неудачно, докато се постигне е, споразумение с Еврогрупата. Нека да припомня, че ролята на комисията по механизма за финансова стабилност, е, който се базира на договор между правителствен го договор е да е, действа от името на страните членки в еврозоната, включително когато преговаря за меморандум за разбирателство като член на тройката. Комисията в момента изготвя е, Тоест, ролята на комисията в изготвянето на програмата беше тройна. Първо, да се помогне на Кипър да върви по линията на устойчив растеж, да се запази финансовата стабилност в Кипър и в Европа и да се защити е, единството на еврото и, и на общия пазар. Комисията работи много за постепенното приспособяване на кипърската банкова система и реалната економика, като си имаше за цел да се постигне устойчивост на дълга и адекватно финансиране. Но нерешително забавяне, много твърди финансови ограничения всъщност сведоха възможните варианти до много малко наброя членовете на еврозоната бяха готови да отпуснат помощ до 10 милиарда и се очакваше от Кипър да мобилизира много съществени вътрешни ресурси, за да покрие остатъка от нуждите за финансиране с финансови мерки и с поделяне на бремето с кредиторите на банковия сектор към месец март економическата ситуация се влуши толкова много, че варианта за постепенно економическо пригаждане вече не беше актуален. Особено много бързо, ежедневно се влушаваше състоянието на банките. И е, съвсем скоро стана ясно, че втората най-голяма банка, Лайки, трябва да бъде е, разпусната незабавно. И е, риск да се срине цялата банкова система, с което да се повлече и огромна загуба на сметки и спестевания и да се стигне до едно неконтролирано обслужване на държавния дълг – е, беше съвсем реална. Това би било абсолютна трагедия за Кипър и за кипърския народ. Един, една критична стъпка в този момент беше изолирането на гръцките операции е, в, на киберските банки. Това бе препоръка на партньорите от Тройка. И успешното изпълнение на тази операция бе изключително важно, за да се осигури доверие и финансова стабилност в Европа. Сега поставяме акцент върху изпълнението на, финансов... на програмата за финансова помощ. Тя ще подкрепи е, Кипър в усилията за коригиране на е, прекомерните економически дисбаланси. Ключовата цел на тази програма е да се реформира банковия сектор чрез по-дълбоко преструктуриране, да се оздравят публичните финанси и да се създадат условия за възстановяване на економическия растеж и създаване на работни места. Програмата ще доведе до създаването на по-малък, но по-устойчив и по-прозрачен банков сектор. Реформирането на правната рамка за борбата с пране с пари и ефективното и прилагане е ключов момент от програмата и основно условие за отпускане на финансирана от е, механизма за стабилност. Комисията застава зад е, хората, кипърските граждани, за да им помогне в тези тежки времена, за да изградят отново своята економика. Ще предоставяме техническа помощ е, с помощта на една подкрепеща група. Считам, че ще можем да разчитаме и на вашата подкрепа за мобилизиране на съответните средства, възможно най-скоро. Госпожо председател, уважаеми депутати, в заключение е, мога да кажа, че има поне четири полуки, които можем да извлечем. Първо, трябва да има абсолютна яснота за обезпечените депозити. В това отношение Еврогрупата и Кипър възприемат бързи корективни е, действия и подчертаха, че тези депозити действително в Европа са обезпечени. Второ, има нужда да се създаде банков съюз във всички съответни ключови елементи, е, общ механизъм за надзор, общ механизъм за спасяване, за да може да се предотвратят е, подобни неустойчиви банкови сектори, това, което видяхме е, какво се случи в, е, банк, в Кипър, е, с всички последици, които застрашават и стабилността на еврозоната. И трето, когато се окаже неизбежно отпускането на финансова помощ на дадена страна, трябва да се предприемат действия в момента, в който се установи тази нужда, защото забавянето струва твърде много и на економиката, и на обществото, и е, за финансовата стабилност. Четвърто, трябва да преорганизираме структурните, програми, е, структурните проблеми на начин на вземане на решение за отпускане на финансова помощ в еврозоната. Това налага да бъде доизграден економически и валутен съюз трябва да приспособим междуправителствените режими в общностната рамка, да отчитаме и ангажимента на парламента, да подсилим външното представяне на еврозоната, така че да бъдем едини и да се изявяваме е, единно, е, по-специално в контекста на Г20 и на МВФ. Е. Госпожо председател, нека да приключа с едни относително лични бележки. Аз работих много усърдно 5 години като комисар за разширяването, за да улесня обединяването на Кипър. Много съжалявам, че няма съществен напредък. Днес е, е добре да припомним, че обединяването на острова би е дало един много голям тласък на економическото и социално развитие на Кипър. Действително, е, крайно време е да вдъхнем нов живот на този процес, който да доведе до обединяването на Кипър. Благодаря за вниманието. Those and, and uh, those of us who are here well remember your, your efforts uh, in, the, in the previous commission. Председателката благодаря. Онези, които са тук, помнят усилията, които полагахте като член на комисията в рамките на миналия и мандат. Думата има господин Азмусен. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за поканата да участвам в днешната размяна на мнения за финансовата помощ за Кипър. Вече бе предоставена подобна финансова помощ на Гърция. А, настоящата финансова помощ е поставена на по-стабилна законова основа. Същността на решенията, процесът на тяхното вземане бяха обект на спорове, в това число и тук в Европейския парламент. Затова за мен днес е удоволствие да ви представя вижданията на Европейската Централна банка и да участвам в публичните разисквания по този въпрос. Първо, нека благодаря на тройката за установеното добро сътрудничество. Благодаря най-вече на Оли Рен и на неговия екип за взаимодействието, което установихме в тази трудна ситуация. Преди да обсъдим основните елементи на програмата за корекции на Европейския съюз и на МВФ, е много важно да разберем защо Кипър изпадна в толкова трудно положение. Какви неравновесия се наблюдаваха, които доведоха до проблеми в такива мащаби и защо предизвикателствата, пред които е изправен Кипър, са от изключително естество. Много е важно да си отговорим на тези въпроси, преди да пристъпим към размяната на мнение. Нека първо се спра върху банковия сектор. През 2000-та година економиката на Кипър пое по пътя на един небалансиран бизнес модел. Прекалено много се заложи на финансовия сектор. Страната целеше да се превърне в водещ доставчик на международни банкови услуги. Кипърските банки привлякоха чужди депозити в много голям размер. Общият размер на банковия сектор представляваше над 700% от БВП. А що се отнася до заетостта, всяко трето работно място бе в сектора на финансовите и професионалните услуги. Активното използване на съответните политики би следвало да пресече това неустойчиво развитие. Но надзорът за ограничаване на риска не бе достатъчно силен и не можа да възпре дисбалансите в финансовия сектор. Вследствие от това банките бяха все по-неустойчиви във връзка с финансирането. Опитваха се да привличат депозити, като предлагаха много високи лихвени проценти, средно с 2 процентни пункта по-високи от средната стойност в еврозоната. Много се увеличи размерът на необслужваните заеми. Освен това, след преструктурирането на дълга в Гърция, кипърските банки претърпяха значителни загуби. И това допълнително подкопа стабилността на балансите им. Неравновесията в економическия модел се наблюдаваха не само в банковия сектор. С течение на времето се натрупаха вътрешни и външни дисбаланси, като например дефицит по текущата сметка, загуба на конкурентоспособност, нарастващ фискален дефицит и нарастващ държавен дълг и поради това Кипър не бе в състояние да се справи с проблемите на банковия си сектор. Всички тези проблеми бяха много голямо предизвикателство, особено като се има предвид малкият размер на економиката. Двете най-големи банки имаха нужда от капитал в размер от 8 милиарда. Това съответства на 44% от БВП. Ако тази голяма потребност от рекапитализация трябваше да бъде задоволена от държавата. Държавният дълг би нараснал до 145% от БВП. Това до голяма степен би застрашило устойчивостта на държавния дълг. Същевременно нямаше големи възможности за традиционни методи за споделяне на тежеста с частния сектор. Всичко това особено затрудни положението в Кипър. И когато разглеждаме структурата на програмата на МВФ и Европейския съюз, трябва да имаме предвид тези изходни условия. В основата на преговорите за меморандума за разбирателство залегнаха три основни цели. Първо, намаляване на рисковете, проистичащи от финансовия сектор – Второ, запазване на устойчивостта на дълга. И трето, възстановяване на условията за устойчиво и балансирано развитие. Обединяването на тези три цели се оказа предизвикателство, меко казано. В рамките на програмата бе трудно да се намери правилния баланс между краткосрочната финансова стабилност – и осигуряването на дългосрочна стабилност на дълга. Трябваше също така да се вземе предвид и политическия контекст, който изисква единодушие при вземането на решения в еврогрупата и в рамките на Европейския механизъм за стабилност. Особено тежка бе економическата и политическата ситуация, поради което преговорите по програмата се проточиха и проблемите на банковия сектор особено се задълбочиха. Затова Европейската Централна банка трябваше да действа. Предоставянето на спешна помощ за ликвидност от Националната Централна банка следва да подпомогне платежоспособните банки, които имат проблеми, проблеми с ликвидността. Ако няма реална перспектива за рекапитализация, двете най-големи и най-слаби кипърски банки – повече няма да могат да бъдат платежоспособни. Предоставянето на извънредна ликвидност на тези банки обаче нямаше да бъде в съответствие с правилата на еврогрупата и с изискванията на договорите. Затова Европейската Централна банка на 21 март реши, че спешната помощ за ликвидност ще се предоставя ако и единствено ако програмата се изработи и програма за осигуряване на платежоспособността на засегнатите банки. Европейската централна банка действа напълно в съзвучие с устава си и приложи действащите правила. Нито повече, нито по-малко. Програмата, за която се споразумяхме, отразява трите цели, които упоменах в началото – тя е насочена най-вече към задоволяването на потребностите от капитал на двете най-големи банки, най-вече чрез участието на титулярите на негарантирани депозити и притежателите на <clears throat> дълг платим първи и дълг от по-нисък ред. Кредиторите и на двете банки не са в по-лошо положение, отколкото ако се ликвидират банките. Това, тези мерки са необходими, за да се гарантира устойчивостта на държавния дълг. Те ще допринесат и за балансирано и устойчиво развитие. По програмата се предвижда и рязко намаляване на размера на банковия сектор от 550% на 350% от БВП. Това е абсолютно необходимо, за да се намалят условните пасиви на банките спрямо държавата. Програмата предвижда и пълно гарантиране на депозитите в размер под 100 000 евро. Те няма да пострадат от стратегията за оздравяване. <clears throat> Споделянето на тежестта се отрази неблагоприятно върху доверието на вложителите и изискваше въвеждането на съразмерни капи... мерки за капиталов контрол и ограничения върху изтеглянето на депозити. Най-голямата банка в страната продължава до много голяма степен да разчита на спешна помощ за ликвидност – затова са необходими решими мерки с цел приключване на реформата в финансовия сектор. От това ще проистече и възстановяване на доверието в жизнеспособността на банковата система. Нека сега се спра върху полуките, които трябва да си извлечем от опита в Кипър. Случаят с Кипър е един чудесен пример за важността на установяването колкото се може по-бързо на банков съюз. Единствено в условията на банков съюз ще можем да сложим край на неблагоприятната връзка между държавите и техните банкови системи. Бързото влизане в сила и прилагане на единия надзорен механизъм е особено важно. Централизирането на надзора – както и ефективното използване на инструменти за макропруденциален надзор, трябва да ни помогне за определянето и предотвратяването на натрупването на финансови неравновесия още на ранен етап. Случаят с Кипър показа също така, че спешно се нуждаем от европейска нормативна уредба за оздравяването на финансовите институции. Тази уредба трябва да включва ясен набор от предварителни правила за участие на частния сектор, изграждането на буфери и на активи, които подлежат на спасяване от страна на частния сектор. Тази нова нормативна уредба трябва да постави вложителите на върха на иерархията на кредиторите. Така ще се намалят рисковете за финансовата стабилност, ще се осигури правна сигурност и оздравяването ще бъде предсказуемо. Трето, случаят с Кипър показа, че е особено необходимо да се установи единен механизъм за оздравяване. Този механизъм е в основата на банковия съюз и трябва да допълва единия надзорен механизъм. За целта е необходим един силен орган, който да взема навремени и безпристрастни решения. Така ще се намалят разходите по оздравяването. Единият механизъм за оздравяване следва да разполага с средства от Европейски фонд за оздравяване. Този фонд трябва да има достъп до временен и фискално неутрален инструмент за държавно подпомагане. Благодаря ви за внимание което с удоволствие ще отговаря на въпросите. ви. Беше лошо. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми е към господин Рен. Първо, оценявам неговата оценка, <clears throat> оценявам високо неговият анализ но не съм много съгласен с полуките и с препоръките. Въпросът ми е дали комисията има възможностите и желанието да направи така, че правителството да предприеме необходимите мерки. Знаем много добре, че онова, което ни пречи в Европа е позицията на правителствата – и виждаме, че междуправителственият подход не дава добри резултати. Вие казахте, господин комисар, че не, не са били предвидени достатъчно мерки, не са били предвидени достатъчно а, последиците и че Кипър е криел истинската ситуация. Имайки предвид действителността, ние следва да. Ние не можем да съгласим с тълкуването на комисията, а именно сроковете, които са дадени за влизане в нормата. Ако комисията беше дала срок за финансова стабилност, то е за да се постигне устойчивост в определени срокове. Но използването на определени думи от господин Барозо, както и а, определения климат, а, който се създава от определени изказвания за Европа, води до това, че а, сроковете се възприемат като промяна в а, европейската политика. Не, ви, не искам да изказват да, да изказвате позиция по този въпрос. Само искам да ви попитам дали сте напълно ясно с това, което се случва, дали имате хора, които са на място, които да, са на, да имат ясна представа. Много е важно да не допуснем действия, които да бъдат в ощърп на е, еврозоната. Това е което исках да кажа. Ако комисията приложи е, препоръките, които бяха приложени, е, тя ще срещне пълната подкрепа на нашата група в парламента. Това не беше въпрос. Искате ли да отговорите? Всъщност аз успях да открия два-три въпроса. Благодаря ви за коментарите. Моят въпрос дали комисията разполага с ресурсите и желанието да повлияе върху решенията на държавите членки. Що се отнася до волята, да. Що се отнася до ресурсите, отговорът ми не е толкова еднозначен. Нека да ви представя контекста, свързан с създаването на Европейският механизъм за финансова стабилност и Европейският механизъм за стабилност. Това беше изключително важно решение през 2010 година. Комисията предложи създаването на Европейски механизъм за финансова стабилност възоснова основа на европейския бюджет и след това с съвместна и обща и солидарна отговорност, е, така че механизма да функционира в общностна рамка. Между 9 и 10 май в крайна сметка се създаде инструмент с 60 милиарда и Европейския механизъм за финансова стабилност от 40 милиарда, който е междуправителствен механизъм. За съжаление, Европейският механизъм за финансова стабилност не беше толкова подсилен и подплатен със средства, колкото трябваше и Европейския съюз трябваше да създаде постоянен европейски механизъм за стабилност което е напредък в сравнение с първоначалното решение. Това е контекста, в който работихме и комисията преговаря от името на държавите членки. Елиса Ферейра има думата. questão de Chipre obriga-nos a tirar. Благодаря, господин, госпожо председател. Не можем да не се опитаме да извлечем полки от Кипър. Разбирам, че проблемът се е трупал в продължение на 18 месеца. В рамките на този период бяха взети решения за Банковия съюз. Въпросът ми обаче е защо се проточи толкова процеса? И освен това имаше толкова разногласия и първите решения, които бяха взели, подкопаха всичко, което каз... бяхме казвали до тогава. Защитата на депозитите, по-точно не защитата на депозитите до 100 хиляди, не отказът от това от принципа частния сектор да участва. Второ, чрез надзорника или Централната банка се взеха решенията. Знаем, че банките бяха в основата на проблемите. Знаем, че имаше тестове за издържливост, беше предоставена помощ за ликвидност на Европейската, на Кипърската централна банка. Но тъй като има системен съвет, не трябваше ли този съвет да установи наличието на рискове? Господин комисар, ваша работа е да защитавате еврото. Не можехте ли да прогнозирате ефекта на зараза? Как функционират нещата вътре в тройката? Това е вторият ми въпрос. Съгласна съм с вашето предложение е, за необходимостта от замяна на тройката. Там е, никой не отговаря за нищо. В момента, в който бъде възприета програма за адаптация, която означава краткосрочна загуба на е, приходи, от 15% за тази страна. Кога ще приключим с тройката? Двупакетът вече е прият. Време е да преминем към нещо различно. Да се откажем от междуправителствената система и да преминем към общностната. Сега първо ще дам думата на ЕЦБ. Благодаря, госпожо Ферейра, за вашия въпрос. попитахте защо трябваше да мине толкова време и какво е предприела ЕЦБ междувременно. Действително аз казах, е, че поради извънредните економически и политически е, условия в Кипър, а и в ЕЦБ и в Еврогрупата е, процесите се проточиха твърде дълго. Междувременно положението на банковия сектор а, достигна критични равнища. Кипърските власти вече бяха поискали финансова помощ през юни миналата година и както знаете, програмата беше окончателно прията през март тази година. Междувременно не беше възможно да се постигне споразумение между тройката и кипърските власти на ниво експерти. Споразумение, което да бъде предадено на Еврогрупата. Не, не беше постигнато, постигнат меморандум за съгласие, с който да се е, ограничат е, финансовите рискове и да се е, възстанови устойчивия растеж. Процесът продължи твърде дълго, но това не е в резултат на разногласия вътре в тройката. Причината беше, че беше трудно да се приеме пакет, който да бъде приемлив за всички страни. Много беше трудно да се разработи меморандум за съгласие, който да бъде предаден на Еврогрупата. Съгласен съм напълно с вас. Процесът се проточи в ощърп на всички. Междувременно искам да уточня, че ЕЦБ не е отправила препоръки към банките, тъй като все още не сме надзорен орган. Това е една от полуките, които извлякахме. Първата, втората е създаването на един надзорен орган. В този момент двете най-големи банки на страната щяха да бъдат проверявани от единен надзорен орган. Всичко това говори в полза на необходимостта от единен банков надзорен орган. Напълно разбирам вашият въпрос за края на тройката. И Оли Рен повдигна този въпрос. Това ще стане, когато Европейският механизъм за стабилност се превърне в изцяло европейска институция. Създадената междуправителствена институция се беше свързано с отсъствието на друг механизъм, с необходимостта да се работи бързо в рамките на договорите. Аз въобще не критикувам механизма за стабилност. Това е първата по рода си институция, но начинът по който е създаден е странен. Това трябва да се промени. Другият елемент на управлението на кризата може да се промени. Не ви съветвам да, променяте да се променя тройката в разгара на кризата. Аз съм участвал в цялата работа на тройката и мога да кажа, че тя работи добре. Понякога има различия между институциите, които обаче са много по-различни от различията вътре в една институция. Това е нормално. Някои се интересуват повече от финансова стабилност, други се интересуват повече от това как да се възстанови растежа това съществува и в МВФ. Така че аз не бих променял системата на тройката в разгара на кризата, тъй като за сега нямаме альтернатива. В дългосрочен план обаче съм съгласен, че трябва да преминем към изцяло общностна система. Така че Европейския парламент и Европейската комисия да бъдат в центъра на тази дейност. Председателката. Оли, имате ли желание да добавите нещо? Йорк Сет. Uh, Мога напълно да се съглася с това, което каза представителя на ЕЦБ. А по отношение на въпроса на госпожа Ферера, защо толкова дълго се проточиха нещата? В Кипър, говоря от е, опитта си в управление на кризи от миналото, се повтори един модел на страна, която се намира в невъзможна економическа ситуация. Е, първо, е, сами не се признаваше реалността на и тежестта на положението. След това се осъществи изтичане на средства. Кипър е, се опита да отложи момента, в който да вземе решителни действия, което създаде още повече економически дисбаланси и се наложи да влезе в много тежки преговори с още по-тежки предварителни условия. Ние считаме, че пакета от две законодателни мерки ще ни даде повече превентивни инструменти за справяне с подобни ситуации в бъдещето. А за еврозоната напълно съм съгласен с коментара, че процесът е, никак не е лесен и страните членки е, най-малко в националните си парламенти е, имат много, много сериозни изисквания, когато се формулират подобни пакети за помощ. И при изграждане на економически и валутен съюз е необходимо да има съответни правила и за програми за финансова помощ. Ако МВФ може да взема решение с 85% мнозинство, а не с пълно бължество, общество, защо да не може и еврозоната да прави това? Това определено ще ни даде възможност да реагираме много по-ефективно и комисията да може да се справя по-лесно, отколкото с мет... на... посредством общностия метод. Председателта Ката, благодаря. В момента се възползвахме от това да отговорим на два поредни блока от въпроси. Ще направя известни размествания след това. Сега от името на АОДЕ давам думата на колегата да зададе въпрос. Това е господин Скила Какис. Благодаря. Благодаря и на двамата оратори за искреността в техните отговори. Е, въпросът ми е към ЕЦБ. Ми се струва, че ще е труден за съжаление. Спешната помощ за ликвидност се отпуска от ЕЦБ по съответни правила на, на ликвидни и платежоспособни институции съответни обезпечения. Но в 2011 година а, помощта беше 3,5 милиарда за банката Лейки. И а, аз получих отговор на писмения си въпрос, а, когато са се отчели пълните загуби е, на банката, всъщност е, нивото на платежеспособност на банката е паднала под капиталовите изисквания за е, Кипър, след което помощта е била увеличена от 3,5 до 9,6 милиарда като това се е случило през май, юни и юли 2012 година. Това означава, че 50% от БВП на Кипър е бил даден като помощ. А, кога е взето решението да се увеличи горната а, граница за отпускане на помощта за ликвидност до 9,6 милиарда и на, на базата на какви критерии? се е решило, че банката Леки в този момент е платежоспособна. Освен това, какво е било адекватното обезпечение? Защото дори в момента с съществуващите програми а в никакъв случай ресурсите не могат да обезпечат подобна гаранция. И как може да се отдели 50% от БВП на една страна да се дадат на частен сектор банков като помощ? Не, не е ли ясно, че когато се ангажира 50% от БВП на една страна като помощ за спешна ликвидност, всъщност вие вкарвате дълг в, държавен дълг в страната през задната врата, без да се одобри той от парламента и от народа. Е, и тези 9,5 е, милиарда са отишли в е, частния сектор, който си ги е взел и е избягал. I think that's really for the ECB. Въпросът е към ЕЦБ. Yes, I can try to answer this. Thank you very much for... Ще се опитам да ви отговоря. Благодаря за въпроса. Както правилно казахте, отпускането на спешна помощ за ликвидност е предназначено за платежоспособни банки, които имат временни проблеми с ликвидността. Ние предвиждаме три стъпки при отпускането на подобна помощ, включително и за банката Лайки. През 2010-2011 бяха първите стъпки, защото банката загуби достъп до финансиране от частни източници, особено поради държавния дълг и кризата в еврозоната. Също и проблемите с гръцките притежатели на обликации. Е, през септември вече ликвидността стана, е, проблемите с ликвидност станаха много тежки и банката се обърна към Централната кипърска банка. Втората стъпка или втория етап беше в края на 2011, когато се отчете факта колко големи са а, е, загубите и е, намаляването на възможностите за кредитиране. Като платежоспособността на банката падна под е, нормите, зададени от е, е Кипърската централна ГО. На 29 юни 2012 Република Кипър издаде държавни облигации за 1,8 милиарда, за да може да е, попълни е, капиталовите изисквания за банката на 2 е, юли 2012 Европейския съюз, като се има предвид, че е, този е, държавен е, заем бе необоснован, се реши да се разпусне е, банката и тя да няма право да извършва валутни операции на базата на е, благоразумния подход. От там нататъка вече е, започна да действа програмата за отпускане на спешна помощ за ликвидност. Третия етап. Управителният съвет реши, че кипърските банки, които получават помощ за ликвидност, не могат да се считат за платежоспособни, защото няма съответна програма за рекапитализация. И е, аз обясних в уводните си думи, е, в съответствие с е, съответните разпоредби, март, през март тази година, управителният съвет реши, че може да се работи по програма за отпускане на помощ, само ако банката спазва съответните разпоредби на банковата система в страната. Тоест, на национално ниво има норми за отпускане на спешна помощ за ликвидност и логиката, която се прилагаше при отпускане на подобна помощ, не беше различна от тази в други страни. В същото бе направено и в ситуацията в Гърция. Значи на национално ниво този въпрос може да се реши само ако банката е платежоспособна или когато има и ясни перспектива, е, възможност банката да стане платежоспособна отнова. А ако има нужда от рекапитализиране, трябва да има програма за пригаждане, за възстановяване на положението. Тоест, същия беше случай в Гърция. Националната централна банка може да отпусне следства за ликвидност само ако има ясни прогнози, че банката може да се възстанови. Но а, нивото на платежоспособност в Кипър беше изключително ниско. А, в един момент беше ясно, че няма ясни прогнози и не е ясно дали банката ще може да отново да стигне до състояние да бъде платежоспособна. Седем минути отделихме. Е, господин Скила, как изказва, аз зададох конкретен въпрос и не получих отговор. Председателката, имаме много въпроси, на които трябва да отговорим. Ще разгледаме отговор ви и евентуално ще ви дадем такъв е, в писмен вид. Thank you very much, Madam Chair. Господин Бокрос. Господин комисар, искам да ви задам един труден въпрос. С цялото ми уважение към вас, мога ли да попитам защо Европейската комисия пренебрегна взаимовръзките между страните, между е, банковите и фискалните въпроси? Защо е, комисията разбра, че има проблеми, че, когато бе прекалено е, късно? Знаете, за че когато имаше проблеми с гръцките банки, вече беше ясно, че има проблеми с кипърските банки, че е, и трябваше да чакаме да мине време, докато банките ясно да станат неплатежоспособни, защото в края на краищата банките наливаха и засилваха и гръцкия държавен дълг. Също така беше напълно ясно, че времето за рекапитализиране е, ще падне изцяло на плещите на кипърската държава. И трето, също така беше ясно, тъй като се знаеше какъв е размера на гръцкия банков е, сектор, т.е. беше 7 пъти по-голям от БВД, БВП, беше ясно, че кипърската държава няма да може да поеме е, всички усилия по рекапитализацията. Това беше очевидно преди 5 години. Не миналата, не преди 6 месеца, защо за Бога тази много ясна връзка на взаимозависимост между страните, между финансовите и банковите сектори на страните не ви беше ясна достатъчно рано? И една бележка под линия, защото имам достатъчно време. Словения, която ще е следващата, която ще изпадне в банкова криза, там от 22 години са е ясно, че Словенската държава никога не е правила усилия за рекапитализация, няма приватизация. Вътрешното, правителството вътрешно е напълно слабо, няма контрол. Банките имат огромен процент необслужвани дългове, близо 25% от БВП. И вие, комисар на разширяването, ги пуснахте в еврозоната. Пуснахте ги да станат членове на клуба, който сега а, разпространява за към останалите си членове. И не разбирам защо тези професионални взаимовръзки не са ясни. You, Председателката, мисля, че това е за вас, Оли. Аз се казва Словения. Благодаря за вашия въпрос. Първо за Словения, защото задавате много ясен, конкретен въпрос и много сериозен коментар. Словения определено има прекомерни макроекономически дисбаланси, както по отношение на проблеми с банковия си сектор, така и по отношение на публичните си финанси. Ние сме е, отчели е, и е, тези проблеми и сме ги формулирали в е, нашия доклад за макроекономическите дисбаланси. Много ясно сме казали, че има прекомерни е, дисбаланси и очакваме всеки момент ревизирани програми за стабилност и реформи от Словения. Те ще бъдат оценени е, в близките седмици и до края на месеца, на 29 май, когато представяме е, препоръките за конкретните страни, ще ги коментираме. Вече дали ще са необходими е, допълнителни стъпки, това ще се реши в зависимост от това колко убедителни и достоверно изглеждащи ще бъдат програмите, които представи Словения. А, що се отнася до а, въпроса за неустойчивите дисбаланси в а, Кипър и вашия коментар, мога да се съглася, че действително много жалко е, че а, толкова дълго време мина преди ясно да се отчете, че в Кипър има огромни и неустойчиви дисбаланси, особено в банковият сектор. Това е свързано особено много с естеството на банковия надзор и регулирането на банковия сектор. За една малка страна представлява доста голямо предизвикателство да, надзор, да осъществява надзор над голям банков сектор. И в Кипър системата е изисквала действително изключително ефективен надзор, за да няма дисбаланси и е, това ще бъде ключов момент е, в реформирането на банковата система в Европа. И за да се избегне, да се предотврати е, създаване на подобни неустойчивости в банковия сектор, в бъдеще трябва да има банков съюз, трябва да има ефективен надзор с единен е, механизъм за е, спасяване на банките. Филип Ламберт, моля. I think it's the first time that I, I Добро утро, господин Азмусен. Ще се обърна към вас. Мисля, че за първи път имам удоволствието да ви задам въпрос. Вие представлявате Европейската централна банка. Представлявате не коя да е страна, а най-голямата държава кредитор. Използвам определението кредитор за разлика от други колеги, които окачествяват страната ви като донор. Има разлика между двете, според мен. Съдейки по казаното от вас за банковия сектор, мисля, че това, което казахте, малко противоречи на логиката на единния вътрешен пазар. Заявихте, че БВП на Кипър ще намалее с 12,5% през идните две години. Малко ми е трудно да повярвам на едно такова твърдение. Подобно бе положението в Гърция. Европейската централна банка заяви, че Гърция никога няма да изпадне в неизпълнение, въпреки че беше явно, че ще се случи точно това. Анализът на устойчивостта на дълга, така както се извършва от Европейската Централна банка и комисията, не обслужва ли една определена цел, която незадължително е свързана с обективността? БВП на Кипър според мен ще намалее с повече от 12,5% през идните две години. И това е защото страните кредитори не искат да положат усилие. Ако плановете не са достатъчно правдоподобни, това ще доведе до нестабилност на пазара. И е, липсата на решимост няма ли да ускъпи оздравяването не само за засегнатите страни, но и за страните кредитори в Европа? thanks that you exercise the privileged. Господин Азмусен, господин Ламберт, за вас бе удоволствие, чест да ми зададете въпроса първ пръв път, а за мен пък е чест да ви отговоря. Нека ви заявя, имам германски паспорт наистина, но ми е възложен европейски мандат, към който ще се придържам. По въпроса ви за размера на банковия сектор. Прекалено простенческо би било да разглеждаме размера на банковия сектор единствено сравнявайки го с БВП на страната. Ако прилагаме този подход, можем да сравним Кипър с други страни от еврозоната, но това, както казах, би било прекалено опростенческо. Кипър е единствен по рода си, не само що се отнася до размера на банковия сектор като дял от БВП, но и що се отнася до структурата на активите и пасивите нещата се свеждат не само до размера на банковия сектор. Бих се съгласил с вас за това, че когато се отрича реалността, преди да се започне прилагането на програма за коригиране или по време на нейното прилагане, то това увеличава разходите за цялата еврозона – Днес на Оли бе зададен въпросът защо комисията не предприе по-активни мерки, защо процесът отне толкова много време. Но знаем какво се случи по време на преговорите за двупакета. Според проекто текста, комисията следваше да разполага с правомощия при положение, че има значителен риск от разпространяване на заразата, да призове дадена страна да приложи програма за оздравяване. Но тези правомощия не бяха вменени на комисията, за съжаление. Показаното от вас за прогнозите за растежа по време на изпълнението на програмата в Кипър. Да, следва да очакваме значителен спад в стопанската дейност. Тази година и следващата година стопанската дейност ще спадне с 13%, а вътрешното потребление ще спадне с около 20%. Европейската Централна банка и комисията очакват економиката да се възстанови през 2015 година, но при положение, че се намали размерът на банковия сектор и че той стане по-устойчив. Така ще може да се насърчи растежа. Но нека бъда съвсем честен. Както в дългосрочен, в краткосрочен и в средносрочен план има рискове за макроекономическата стабилност. И на тези рискове може да се противодейства само с една силна програма. Има и допълнителна несигурност при прогнозирането на економическия растеж. Със сигурност можем да очакваме необходимост от промени в бизнес модела на Кипър. Бизнес моделът прилаган до момента бе неустойчив, ако се направят промени в бизнес модела, ще са необходими промени в структурите, които пък трудно ще бъдат съвместими с действащия економически модел. Не може да се обърне развитието на една економика в рамките на две години. Ще е необходимо повече време. Следващият въпрос ще бъде зададен от господин Хунтис от името на Обединената левица. Про τέταρτη χώρα υποκαθεστώς μνημονίου και по την εποπτεία της стройка. Ние обсъдихме ни обсъждахме с две трети от тройката. Механизмът за помощ от септември месец насам стана постоянен. Има два инструмента – заемите за подпомагане на стабилността и от, за, заеми за рекапитализация на банките. По отношение на Кипър, дори и да дори резултатите да не са лоши, се е, избра тактиката на меморандума. Това е тактиката на тройката. Знаем е, много добре какво се е случило в страните, в които такава политика е била приложена. Имам два въпроса. Първо – сумата на финансовата помощ за Кипър. Нещата са сложни. В, сега се говори за 23, милиарда. В началото беше различна сумата. Сега колко е окончателната сума? От също тази сума ние трябва да намерим 10 милиарда. Тре, останалите, оставащите 13 милиарда откъде ще дойдат те? Откъде ще дойдат тези 13 милиарда, които ще бъдат дадени на Кипър? Кипър може да поиска обещетение за а, това, което се случи в Гърция. Втори въпрос. Тези 13 милиарда, които търсим, според вашите изчисления, се ще има приватизация в кипърския енергиен сектор. И моят въпрос с тази приватизация и бих искал ясен отговор. Тук включват ли се бъдещите приходи от експлоатацията на газа, ако това се случи? Предвидели ли сте такова нещо? Поискали ли сте с управление на тези а, печалби в полза на кредиторите? Оли, мисля, че този въпрос беше адресиран към теб. Благодаря за въпроса, господин Чунтис. Вие казахте, че сте че е взето решение за меморандум. Искам да ви коригирам. Това беше искане на кипърското правителство. Аз бих предпочел Кипър да можеше да се справи без такава програма но това беше невъзможно, тъй като страната щеше да изпадне в неизпълнение с всички проистичащи от това последици. Що се отнася до потребностите от финансиране, източниците на финансиране, прав сте, че се обсъждат различни цифри, тъй като се сравняват различни величина. Първата програма, и това е упростено обяснение, упростенчество, но за целите на обяснението. Първото решение беше възоснова на нетни суми. Второто решение се основаваше на брутна сума, свързана с мобилизацията на вътрешните ресурси и а, оздравяването на банковия сектор и а, системата на участие на частния сектор. Някои биха казали, че 7 милиарда от а, местни а, източници, в това число участие на частния сектор, е основният ограничаващ фактор. Максимумът който беше определен от държавите членки на еврозоната, беше 10 милиарда. Що се отнася до въпроса за приватизацията и газът, като част от тази програма, някои държавни предприятия по всяка вероятност ще бъдат приватизирани като част от финансирането на програмата. За това е постигнато съгласие и е залегнало в меморандума. Приходите от газът не се включват в програмата, ако това е вашият въпрос. Благодаря. Е НП Вернер Ланген. Благодаря ви. Останах с впечатлението, че не държавите са отговорни за кризата в банковия сектор, а тройката. Останах с това впечатление, съдейки по последните изказвания. Но отговорността за проблемите в банковия и други сектори се носи в крайна сметка от държавата. Изминаха цели 15 месеца докато имаше реални възможности за действие. Обръщам се към Елиза. Не тройката е проблемът. Напротив, тройката е решението. Решението в дългосрочен план. Това не означава, че следва да приемаме безкритично всичко предложено от тройката. Напротив. Въпросът ми е към господин комисаря. Защо след първия кръг от преговори излязохте с предложение за облагането с налог на депозитите на стойност под 100 000 евро. Това доведе до голяма загуба на доверие сред вложителите в цяла Европа. Вторият ми въпрос е към господин Размусен. Колегата от либералите преди малко каза, че Европейската Централна банка прекалено дълго предоставяше средства при ниски лихвени проценти. Така кипърските банки можаха да закупят гръцки облигации на стойност 4,5 милиарда, когато вече имаше проблеми с гръцките облигации. Последният ми въпрос. Банковият сектор в Кипър седемкратно надвишава БВП. Банковият сектор в Ирландия пък съставляваше 12 пъти стоеността на БВП на страната. В Люксембург тази стоеност е 27. При какви условия, когато банковият сектор е с много по-големи размери от БВП, проистичат специфични рискове и как може да се овладее това? Uh, Първи Олирен. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък. Мисля, че основният елемент в тази обща картина, която очертахте, господин Ланген, е, че реформата в економическото управление, която извършихме, има за основна цел предотвратяването на економическите дисбаланси, които са първопричина за кризата. Според мен превенцията е винаги по-разумен подход от корекцията. В бъдеще в рамките на економическото управление ще помагаме на държавите членки да предотвратяват подобни дисбаланси. Що се отнася за взимането на решение в Еврогрупата, и коригирането на първия пакет с второто решение, както казах, беше много трудно да се постигне съгласие по кипърската програма. Имаше няколко кръга разговори между тройката и Кипър и непрекъснати консултации с държавите членки. Както знаете, те контролират механизма за стабилност – и следователно определят основните параметри на програмата. В този контекст е, трябва да кажа нерешителността, протакането и финансовите ограничения е, силно ограничиха броя на вариантите особено като, като си има предвид, че държавите членки бяха готови да предоставят 10 милиарда. Следователно, Кипър трябваше да мобилизира значителни вътрешни ресурси а, с частично участие на частния сектор. В крайна сметка, ако не беше взето решение, изходът щеше да е по-лош, тъй като всички депозити ще да бъдат изложени на риск. Щеше да се стигне до неплатежоспособност до неизпълнение на държавата. След първото решение Еврогрупата проведе разговор преди гласуването на Кипърския парламент и единно единодушно беше взето решение, че альтернативно решение без налог върху депозитите от под 100 000 евро е за предпочитане, като се спазват финансовите параметри. Кипърските власти не приеха а, този съвет. В последствие бяха предприяти бързи корективни действия от кипърските власти и, както знаете, окончателното решение защитава депозитите, което е и задължение. Господин Асмусен, за продължителността на ликвидността. Благодаря, господин Ланген, за вашите въпроси. На първата част за предоставяне на спешна помощ за ликвидност от Евроципърската централна банка по-конкретно за лаики и дали банките са закупили твърде много ДЦК. Чувал съм и преди този въпрос. Не съм сигурен, че можем да отговорим на въпроса. Както казах, все още не сме надзорен орган. Нямам подробна информация онова, което виждаме в управителния съвет на ЕЦБ е, че банките са били недостатъчно капитализирани, че не са били изолирани от нормални парични операции и предоставянето на ликвидност е било прехвърлено на спешната помощ за ликвидност, а това е национален прерогатив и съветът може да успори предоставянето на спешната помощ, ако не съответства на съответните параметри. Що се отнася до по-широкия ви въпрос, кое прави един банков сектор уязвим? Не се смейте, но отговорът ми е зависи. Не става дума само за размера на банковия сектор спрямо БВП на страната. Както казах, това е твърде упростено решение. Добре известно е, например, че банковия сектор в Словения е изправен пред известни трудности и по всяка вероятност има нужда от допълнителен капитал, но общо но банковия сектор в страната възлиза на 150% от БВП. Вие правилно казахте, че, че банковия сектор спрямо БВП в Люксембург, Малта, Искам да кажа, че няма друг банков сектор, който се сравнява с кипърския. Малта, Италия и Люксембург не са сравними с Кипър. Трябва да огледаме по-задълбочено структурата на активите и пасивите на банковия сектор. Трябва да видим дали секторът привлича големи притоци от чужди депозити. Това може да бъде източник на а, уязвимост, но може и да не бъде. Въпросът е в каква валута са тези а, депозити и в каква валута са отпуснатите заеми. Ето тук трябва да се изчисли и валутния риск. Друг въпрос е свързан с разширяването на балансите на банките. Трябва да обърнем внимание и на обстоятелството дали става дума за вътрешен сектор. В Малта, например, банковия сектор е предимно в ръцете на големи международни банки – те могат да разпределят по-равномерно риска в филиалите и клоновете. Така че трябва да обърне внимание на индивидуалната структура на активите и пасивите, не само на размера на банковия сектор. Имаме много проблеми с времето. Ако бъдем по-експедитивни, ще можем да включим всички, които са се записали. А той е изчезнал, така ли? Госпожа Краца. Благодаря ви. Имах малко работа навън. Най-напред по въпроса, който обсъждаме, искам да информирам тази комисия, че тази сутрин постигнахме споразумение между докладчиците в Сянка за директивата за възстановяване и оздравяване. Ще имаме възможност да разговаряме на 20 май. Искам да използвам тази възможност да благодаря на докладчиците в Сянка за това, че свършиха чудесна работа. Що се отнася до темата на настоящото заседание, имам два въпроса към гостите. Първият е Какви заключения можем да си извадим от кризата в Кипър? На първо място трябва да обърнем внимание на отношението ни към отлагането на спазването на правилата за стабилност. Води се спор за строгите економии и растежа. Е, казват, че трябва да отложим спазването на правилата. Мисля, че има разлика между отлагането, когато могат да бъдат постигнати резултатите, но също така трябва да се отчете и какви действия трябва да се предприемат. В Кипър видяхме какво става, когато не се прави нищо и не се спазват правилата. Резултатите, както виждаме, са общо взето трагични и имат трагични последици за страната. Искам да попитам и двамата гости какво научихме относно е, мерките, които трябва да се предприемат, така че държавите да си да спазват правилата. Е, второ, Сигурен ли, сигурен ли сте, че държавите членки предприемат необходимите мерки, които са е, достатъчно оправдание за отлагането? Thank you. Thank you. And, uh, first... Благодаря. Най-напред е, искам да изразя признание за дейността на вас и на докладците в Сянка. Благодаря ви. Тази директива е изключително важен елемент на банковия сектор. Що се отнася до въпроса ви за това какво сме научили за фискалната политика, съгласен съм с вас. Ние поставяме акцент върху средносрочната устойчивост на обществените финанси и структурната оценка на финансите, но заедно с това е задължително държавите членки да направят така, че ако има по-бавен темп на фискална адаптация, да се направи съответна промяна в политиката. В случая промяната в политиката беше възможна по две причини. Държавите членки имат фискална политика, която се радва на доверие. Второ, поради решителните действия, предприяти от СЦБ за стабилизиране на пазарите и на трето място поради системата на економическо управление, която ни дава, предоставя устойчива рамка за коригиране на фискалната политика. Засиленото економическо управление и целият инструментариум ни дава достатъчно инструменти, да гарантираме спазването на ангажиментите от страна на държавата членка. Ние ще предоставим своята оценка в края на месеца, заедно с препоръките за всяка страна и за структурите реформи, фискалните политики и аз ще се радвам отново да разговарям с вашата комисия по този важен. Но господин комисар, сигурен ли сте, че държавите членки, които отлагат, са предприели мерките и решенията, които са причина за отлагането? В живота нищо не е напълно сигурно. Що се отнася до държавите членки, за които ще предложим удължаване на срока, надяваме се те да използват това време за структурни реформи, така че да увеличат економически си растеж, създаването на работни места. В много страни е задължително да бъдат предприяти смели действия, за да се отключи потенциала за растеж и създаване на работни места. От това има крещяща нужда. Задължително е да огледаме и структурните реформи и фискалната политика. Бих казал, че що се отнася до Франция, е, може би, дори още по-важно страната да започне убедителни структурни реформи, за да повиши економическия растеж. Председателката, съжалявам, 7 минути в 5-минутен блок. И освен това, ЕЦБ още не се е изказала. Ако задавате сложни въпроси, времето отнема, те, отговорът отнема повече време. Заповядайте, господин Асмусен. Първанш, искаш време за процедурен въпрос ли? В края на грещата ние сме се забрали тук да говорим за тройка. И доколкото разбирам графика за пакта за стабилност и растеж е, във Франция не е проблем на тройката. И не знам защо господин Рен изобщо позволява подобни въпроси да се поставят на настоящото е, заседание. Аз отдавна се опитвам да прекратя това, каза председателката. Давам думата сега на представителя на ЕЦБ. On parle des leçons de la crise. А, много съжалявам, но в края на грещата става дума за полки от кризата, нали? Това е една от полките от кризата. Okay, with the permission of the chair, I will try to briefly answer your question, Mr с разрешението на госпожа председателката ще се опитам накратко да отговоря на въпроса ви. По... Според мен става дума за страни, които имат програми за помощ, а и страни, които нямат такива програми. Тоест не е въпроса сега само да посочваме с пръса страните, които а, работят по програми за помощ. Целият този дебат е свързан с дебата за растеж. Никой не може да каже, че е против това да се създава растеж. Въпросът е как се създава устойчив растеж в силно застаряващо общество. И е, според нас са необходими фискални и данъчни политики е, в съответствие с политиката за единната валута. И нищо от това, което се случва в Скипър или други страни, не показва обратното. Е, в края на кращата от една страна търсиме по-устойчив е, е, растеж, Оли каза това, а също така е ясно, че фискалната консолидация ще се налага и в бъдеще, защото има доста задлъжняли страни в еврозоната. Пет страни е, трябва да бъдат споменати. Там нивото на дълга е под 60% Словения, Словакия, Люксембург, Финландия и Естония. Не, не Франция, не Германия, не и други страни. Така че фискалната политика трябва да е устойчива. А, имаме таван за задлъжностелостта, а освен това и пазарите определят а, тези а, показатели, а не щатите, да речем, или международ. А, и господин Оли Рен и колегите му трябва да използват възможностите за гъвковост в съществуващия пак за стабилност и растеж, но не трябва да изпускат от поглед и факта, че е, имаме ясна цел да се постигне задлъжняво 60% от БВП. Това е законодателство, което е прието тук и от парламента. Благодаря. Сега давам думата на господин Антолин Санчес Презейда. Благодаря. Добре дошли на нашите двама гости. Имам въпрос за бъдещето, за устойчивостта на програмата за помощи и условията, които ще направят успешна. МВФ казва, че най-големия фактор е, за проблемите за стабилността в Европа е влушаването на економическото положение. В Штатите се развива економиката, създават се повече работни места, по-добре се развива публичния дълг. Той се увеличава, но пък намалява частния дълг на задлъжнялост, което в Европа не се постига. И затова въпросът ми е, макроекономическите политики ще бъдат ли пригодени, за да се постигне успех? Второ, Кредитирането е необходимо за възстановяване на економиката, така че ЕЦБ трябва да направи така, че малки и средни предприятия, економиката да получава кредитиране. Това е изключително важно, особено в страните, където се получава финансова помощ. Те трябва да могат реално да финансират дейността на МСП. И накрая – никой не говори за е, щетите, които се нанасят на семействата, на малките спестители. Е, те са докарани до ръба на банкрута, всичките им спестявания са изчезнали. Е, не е ли редно да се отпусне финансова помощ на най-уязвимите семейства, особено? Предложение има от моята партия в такъв смисъл. Thank you. Thank Господин комисар, заповядайте. Благодаря, благодаря за въпросите. Аз не мога да категоризирам полуките от Кипър. Според мен много важен е въпросът, който повдигате, а именно проблема с финансирането, капана с толкова сложните и тежки условия, особено за Южна Европа в момента. Защото, доколкото знам економическата история, не познава състояние, в което да се създадава и, економически растеж, без да, да нараства кредитирането. А, знаем, че има много сериозно финансово фрагментиране в Европа. Проблеми имат не само домакинствата, но и бизнесите проблеми за получаване на кредити, защото е, лихвените проценти са много високи, особено в е, Южна Европа, в сравнение с така, основните страни на Европа. Също така, действително е важно европейските институции е, в рамките на собствения си мандат е, да работят за преодоляване на този капан на ликвидността в момента, т.е проблема с финансирането и кредитирането в Южна Европа. Говорихте за Штатите и Европа и ги сравнихте. Две основни разлики има в управлението на цените и оздравяването на економиката. Штатите влязоха в криза по-рано, 2007, задълбочи се кризата през 2008, докато в Европа тя е, дойде в средата на 2019, а дълговата криза всъщност ни удари реално в 2010. Втората разлика е, че щатите, и това трябва да им се отдаде, трябва да им се даде дъл, дължимото, те много бързо се справиха с е, проблема с финансирането след е, удара от разпадането на Lehman Brothers 2008 година. И всъщност 2008-2009 постигнаха реформи, които дадоха възможност за по-добри условия за економическо възстановяване. Пуката за Европа, според мен, е, че ние трябва да приключиме с финансовото оздравяване, с капиталовата оценка на банковата система, да изградим банков съюз и да решим капана на ликвидността, особено за Южна Европа в момента. Благодаря. Давам думата сега на господин Асмусън. Ще се опитам да отговоря и аз да. Два аспекта. Първо, как можем да възстановим кредитирането? Единствено мога да подкрепя, Оли, твоите думи е, в сравнението с щатите. Штатите е, бяха по-бързи, меко казано, да изчистят банковите си баланси и да рекапитализират банките. В известен смисъл Европа изостава. Преди да възстановим а, пълно доверие в банковите баланси, няма да се върнем на нивата, на които бихме искали да бъдем. И е, затова, ако трябва да бъдем конкретни, в законодателните е, предложения за единия надзорен механизъм има изисквания за оглеждане на капиталите преди да започне да действа надзорния магазин, е, механизъм. И аз смятам, че ние сега трябва да използваме момента да си изчистиме банковите баланси тук в Европа. А що се отнася до е, възможностите за кредитиране на малки и средни предприятия, това определено в еврозоната е проблем. В ЕЦБ съвсем съзнателно, внимателно е, обсъждаме варианти, с които можем да помогнем, особено с предоставяне на ликвидни средства. Мисля, че сме направили съвсем немалко и е, като че ли така средно погледнато е, проблема съществува, но в края на краищата проблема с ликвидността бедността не спира банките да отпускат кредитиране. Проблема е липсата на капитал и е, страха от поемане на рискове. Това е два елемента капитала и избягването на риз, рискове. Там е, са проблемите при е, е, отпускането на кредитиране и ЕЦБ е, се обръща именно към този въпрос, е, за да помогне банките, особено е, за е, ред страни благодаря от името на ЕНП, госпожа Краца. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήθελα να απευθύνομαι και στα δύο θεσμικά όργανα και η ερώτηση... Благодаря. Аз се обръщам и към двамата ни гости. Въпросът ми е свързан с а, е, е, това, което току-що се коментира. Ликвидността, възможността на банките да помагат на реалната економика. В момента се вижда, че а, Економическата криза и рецесиите е, засяга сериозно банковите институции. Но е, в края на кращата ние не, не гледаме и в бъдещето. В случая на Кипър е, известни бяха слабостите, но нека да коментирам банков, положението на банките, свързано с Базел 3. Има проучвания, които считат, че 3,3 милиарда са необходими капитал, който да поеме е, щетите от спасителните програми. Не знам дали такива са и вашите оценки. Не знам вие как виждате тези неща. Интересно е да чуя. И второ, считате ли, че банките ни са е, в състояние да поемат изискването на Базел 3? Не се ли притеснявате, че ще има една ескалация на ситуацията и че банките ще е, поемат едни отрицателни последици, тъй като няма да могат да отговорят на изискванията на пазара? I think, uh larger part of this question is uh, rather Мисля, че въпросът до голяма част спада към компетенцията на господин Азмусен. Ще се спра върху онази част от изказването ви, в която наблегнахте на необходимостта на осигуряване на ликвидност за реалната економика и ще се спра върху реструктурирането и рекапитализирането на гръцките банки. Наистина много е важно да се възстанови кредитирането на реалната економика. Във връзка с това има ясна връзка с Кипър. Трите големи кипърски банки, гръцките им филиали се продават поради няколко причини. Първо, трябва да се намали размерът на банковия сектор в Кипър. И второ, трябва да се ограничи разпространението на кризата от Гърция към Кипър. Като взехме предвид положението в Кипър, се опасявахме, че гръцките вложители могат да изтеглят депозитите си. Продажбата на гръцките филиали на кипърските банки бе по-малко скъпа мярка в сравнение с изпадането им в несъстоятелност. Затрудненията на гръцките клонове на кипърските банки биха могли да поставят на карта и доверието към банковия сектор в Гърция. В момента то се възстановява, след като в продължение на две години наблюдавахме рязък спад в доверието. Тройката насърчи гръцката и кипърската страна да започнат преговори по продажбата на гръцките клонове на кипърските банки. Комисията влезе в ролята си на медиатор. Преговорите приключиха на 26 март. Господин Азмусен, госпожо Краца, по първия ви въпрос не съм съвсем сигурен какво проучване цитирате във връзка с въпросните 3,3 милиарда. Нека изясним това и ще ви отговоря в писмена форма по-нататък. До голяма степен сме убедени, че Базел 3, изискванията по Базел 3 са свързани с доверието към балансите на банките. Трябва да се осигури повече и по-висококачествен капитал за банките. Доколкото разбрахме, попитахте дали не изискваме прекалено много от банките. Данните показват, че от края на 2008 година насам основният капитал на европейските банки от първи ред до голяма степен се е увеличил. Същевременно обаче капиталовите буфери са много неравномерно разпределени между европейските банки. И това поражда въпроси сред инвеститорите. Това неравномерно разпределение може да възпре и възстановяването на кредитирането. Има по-високи потребности от капитал – тъй като трябва да се осигури финансова стабилност от една страна. От друга страна, банките трябва да изпълняват основната си функция, която е да кредитират реалната економика. Трябва да се постигне баланс между тези два фактора. Но мисля, че що се отнесе до кредитирането на малките и средни предприятия, успяхме да постигнем този баланс. Ще ви отговоря допълнително в писмена форма. Има още два въпроса. Единият на господин Симон, след това и аз ще задам въпрос. Господин Симон. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин Азмусен. Радвам се, че днес заявихте, че до изграждането на Банковия съюз ще залегне в основата на бъдещите мерки. Аз съм докладчик по гарантирането на депозитите изтъкнахте колко е важно да се гарантират депозитите и да се приключи законодателството по оздравителните мерки. Не искам да говорим тук за фондове за гарантиране на депозитите, но трябва да обсъдим законодателното предложение на комисията за гарантирането на депозитите. И що се отнася до размера на фондовете, които предлага тя, и срока, в който банките трябва да изградят тези фондове, няма никакви различия между комисията и Европейския парламент. Изцяло на една позиция сме. Парламентът на първо четене с 88% мнозинство гласува за предложението на комисията, но приемането му се блокира от съвета. Най-вече по отношение на въпроса в какъв размер трябва да е фондът за гарантиране на депозитите, в какъв срок трябва да бъдат набрани средствата и доколко трябва да е стабилен този фонд. Би ми се искало комисията ясно да изрази позицията си спрямо съвета по отношение на този законодателен акт. Ясно да изрази позицията си във връзка с размера на националните фондове за гарантиране на депозитите и срока за набирането на средства по тях. Господин Залба. Въпросът ми е само към господин Азмусен. Съгласен съм с вас и господин комисаря, че трябва да се създаде единен надзорен механизъм и единен механизъм за оздравяване трябва да продължим да работим по фискалната консолидация и реформите. Но докато финансовите пазари са разпокъсани, нито една от тези мерки няма да възстанови кредитирането на домакинствата и на малките и средни предприятия. Трябва да осъзнаем, господин Азмусен, че случилото се в Кипър – се отразява неблагоприятно върху доверието и още повече затруднява възстановяването, най-вече, що се отнася до реалната економика. Добре е, че се понижават лихвените проценти, но не съм сигурен, че това ще има ефект върху реалната економика, тъй като финансовите пазари са разпокъсани. Случилото се в Кипър, според мен, още повече допринася за това разпокъсване. Европейската централна банка има ли конкретни планове за обрат, за възстановяване на кредитирането на малките и средни предприятия? Нека коментирам и някои статии в германската преса днес за кредитирането на южноевропейските държави. Можете ли да вземете отношение по това? Господин Рен. Благодаря. Мисля, че два от въпросите бяха отправени към Европейската Централна банка. Господин Азмусен, може би, може да им отговори. По казаното от господин Симон, съгласен съм, че трябва да постигнем напредък в работата по Банковия съюз и да го доизградим. Мисля, че до голяма степен вижданията ни си съвпадат с тези на парламента. Господин Барние работи по единния механизъм за оздравяване. Преди лятната вакансия ще е излезем с предложение. Ще извършим щателна подготовка и ще излезем и с предложение за единна схема за гарантиране на депозитите. Но това ще стане в по-дългосрочен план. Едината схема за гарантиране на депозитите е много важен елемент от банковия съюз. Съединените щати през 1934-та година създадоха единна федерална система за гарантиране на депозитите. И това бе много важно с оглед на избягването на банкови кризи. И ние трябва да направим същото, като Европейската Централна банка бъде кредитор от последна инстанция. Другите въпроси до голяма степен бяха отправени към господин Азмусен. Нека в заключение кажа, че е много важно наистина да провеждаме такива открити и съдържателни разисквания. Нека продължим в този дух. Нека анализираме полуките от случилото се напоследък и си извлечем съответните изводи, най-вече във връзка с подобряването на економическото управление в бъдеще. Господин Азмусен. Благодаря. Първо по въпроса на господин Зимон. Следя разискванията. Предложението на комисията излезе преди доста време. Бил съм свидетел на редица разисквания в съвета и мога да кажа, че ние винаги сме били за това този елемент от схемата за гарантиране на депозитите да бъде финализиран колкото се може по-бързо. По-дългосрочен план ще преминем към единна схема за гарантиране на депозитите като елемент от банковия съюз. Искаме всички елементи на Банковия съюз да бъдат изградени. В най-дългосрочен план следва да се създаде единната схема за гарантиране на депозитите. По въпроса, повдигнат от председателя. Вярно е, че финансовите пазари в еврозоната все още са разпокъсани. И това от отразява неблагоприятно върху въздействието на нашата парична политика върху економиката, най-вече по отношение на лихвените проценти. Но от лятото на миналата година насам, това разпокъсване малко понамаля. То все още се наблюдава, все още буди загриженост, но някои от действията на държавите членки, на европейските институции, на ЕЦБ – до някъде намалиха разпокъсването. И това е видно, например, по така наречените баланси по Таргет 2 в някои държави членки. Ако погледнем тези баланси по Target 2 към момента, и сравним сегашното им състояние с състоянието им през месец август, ще видим, че те са намалели с около 20%. Ситуацията все още не се е нормализирала, но има и известно подобрение. Има мерки, които ние можем да предприемем за противодействие на разпокъсаността, но като цяло задачата се пада на държавите. Държавите трябва да възстановят доверието на инвеститорите в балансите на банките. Последната серия от така наречените нестандартни мерки от страна на ЕЦБ през изминалите две години. Това бе цяла поредица от различни мерки. бе нестандартна в смисъл, че се опитахме да достигнем до онези области, в които поради разпокъсаността няма ефект върху економиката от нашата парична политика. Някои от тези мерки бяха много успорвани на ниво държави, но в крайна сметка те бяха насочени към домакинствата и към дружествата към преодоляване на разпокъсаността. Мисля, че говорихте за статията във вестник Дивелт от днес сутринта. Става дума за стимулирането на кредитирането на малките и средни предприятия. Във връзка с това сме готови да обмислим всички мерки, възможни в рамките на мандата ни например на ниво гарантирани ценни книжа. Те подлежат на много строг надзор. Тези въпроси трябва да се обсъдят като част от разискванията за кредитирането на малките и средни предприятия. Председателят, благодаря на господин комисаря и на господин Азмусен. С това приключихме разискванията. Благодаря ви за търпението. Благодаря и на преводачите, че останаха по-дълго. Следващото ни заседание е на 20 май в Страсбург.